е утре, 16 септември 2009 година от 9 е, часа. За дневният ред е публикуван в е, интернет. Благодаря. Заседанието е закрито.